Witam Państwa. Rozpoczynamy nowy tydzień. Przedostatni tydzień przed świętami. I taka здравейте, уважаеми колеги. Започваме тази седмица. Това е последната седмица преди Великден. Във всички случаи надявам се да я е прекараме в добро настроение. Добре дошли на всички. И добре дошли на всички колеги, които ни гледат по интернет. Днешното Заседание ще продължи утре и ще свърши утре след обед. Сега, имате ли въпроси по дневния ред? Нямате, добре. Както знаете, заседанието се излъчва. Имаме пълен езиков режим без естонски и слова, словенски. извинявайте, словашки. И така, преминаваме към първата точка от дневния ред структурните промени в селското стопанство. Въпросът тук е как да подкрепим селското стопанство чрез промяната в общата селскостопанска политика. Как да използваме тази политика, за да улесним структурните промени в селското стопанство. Има големи разлики в държавите членки, затова е важно да знаем каква е динамиката в селско-стопанския сектор на държавите членки. Голям проблем е това за европейския селскостопански модел. За момента има много последствия от нашата политика, много аспекти зависят един от друг. Но това, което ни липсва, е една обща стратегия за селско-стопанското развитие на селското, Е, една обща стратегия за селско-стопанското развитие в Европа. Ето за тази цел организирахме този семинар, за да оценим по-добре последствията на структурните промени в селското стопанство. Каква е нашата цел днес? Искаме да подкрепим фермерите. Това е основната ни цел. И сега искам да благодаря на представителя на отдел Б на комисията. Благодаря му за това, че ни предостави най-различни документи и информации, които ни позволяват да се запознаем по-добре с сложната проблематика на структурните промени. Предвидели сме три части структурните промени и общата сълскостопанска политика. Господин Тове Вантерплок, ръководител на катедрата селскостопанска социология от университета Вагенген в Холандия, ще ми ще е оратор по тази тема. Втората част и втората основна тема е свързана с структурните промени в селското стопанство в Централна и Източна Европа. Тук ще видим регионалните аспекти на структурните промени. И тук оратор ще бъде госпожа Нико Юкаш, генерален директор на, изследвани... на изследователски институт по селско-стопанска економика в Будапешт. Третата част е посветена на хранителната верига в Европейския съюз, как може да подобрим преговорната сила, сила на фермерите. Оратор тук е господин Сорентино, професор по економика по селско-стопански храни от университета Тушча в Италия. Чудесни са нашите експерти, високо квалифицирани и ние с интерес очакваме техните презентации. Надявам се те да допренесат до разширяване на нашия знание в хоризонт и да може да разберем проблематиката по-добре. В реда, в който представих нашите експерти, в този ред те ще вземат думата. Всеки от вас, уважаеми оратори, има 20 минути на разположение, за да представи своята свое, своето въведение. Давам думата на първия оратор. Thank you very much, uh, Mr. President. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, за мен е голяма чест да се да се впусна в дебат с вас по отношение на структурните промени в селското стопанство. Аз съм разпределил презентацията си на пет части. Ще говоря за структурните промени. След това ще говоря за последствията на структурните промени през последните десетилетия. Какво наистина се е случило през това време? След това ще говоря за малките единици, малките ферми Общото схващане е, че малките ферми изчезват, но нещата стоят малко по-различно. След това ще говорим за общата дискусия, простираща се извън обхвата на фермите, техния размер. Ще говорим по-скоро за организацията на сълскостопанската работа и след това ще се спра на своите заключения за включващото развитие. Какво означава структурна промяна? Когато говорим за структурни промени, говорим най-напред за нивото, на, на ниво дескриптивност, т.е. намаляване на общия брой на фермите, намаляване, увеличаване на размера на фермите увеличаване на броя на големите ферми. Това е което се случва пред очите ни. Това е дискриптивното ниво. Следващото ниво е структурното ниво. Това е по-скоро теорията тук. Тоест, тук изхождаме от пресупозицията, че малките ферми нямат възможност за големи инвестиции, за голямо развитие, т.е. изводът е, че главно големите ферми имат печалба, те могат да инвестират и могат да подобрят своята позиция на пазара. Типично за тази позиция е, че се съсредоточаваме главно върху фермите, което е, французите където французите включват и други економически дейности, но ние тук се съсредоточаваме главно върху фермите, а не върху техните допълнителни дейности. И третото ниво, това е целта на селскостопанската политика. Смята се, че големите ферми са това, което ще имаме все повече в бъдеще. Големите ферми ще се конкурират на световния пазар, те диктуват условията. Това е тук основното схващане. И така, това са трите е, слоя на структурните промени. Може да се каже, че тази първа идея, дескриптивната идея е правилна. Това е нещо, което ние виждаме в нашите общества, в Европа. Това е развитието на историята. Има и други развития в други е, общества в света. Но това, което се случва в Европа, в Западна Европа, може да бъде обхваната като структурна промяна. Сега, що се отнася до инструменталната идея, до, до теоретичната идея, а именно, че се развиват главно големите ферми, а малките ще изчезнат, може да се каже, че това не е вярно. Тоест, ние наблюдаваме на макро ниво едно развитие, което обаче не непременно може да се пренесе на теоретичното ниво. И това теоретично ниво е микронивото. На макронивото наистина ние виждаме увеличаване на размера на фермите и намаляване на броя на малките ферми. Това обаче не непременно означава, че всички ферми, всички малки ферми ще изчезнат и всички големи ферми ще се разраснат. Това не е непременно логиката, която може да се пренесе от едно ниво на, друг, на другото ниво. Сега, за целите на селско-стопанската политика. Аз, моята идея е, че структурните промени трябва да отразяват нуждите на обществата. Сега, какви са последствията? Моят анализ се съсредоточава върху Западна Европа, но аз главно вземам предвид Холандия, защото Холандия и Дания са страните, където се виждат най-добре структурните промени. Освен това, в Холандия има база данни, уникална база данни, която диахронно проследява развитието на фермите. Това е една постоянна база данни, която е, ни позволява да направим този диахронен анализ. Естествено, има данни, които се събират периодично, но това са друг вид данни. Сега по отношение на малките ферми. Малките ферми могат да бъдат развити, защото хората много се труднят, трудят там, там влагат много труд. Но въпреки това, този вид ферми, тенденцията, е, от статистическата тенденция е, че се из изчезват, защото те постепенно се развиват като средни ферми и после големи ферми. Това е микродинамиката. Периодът на анализ е от 1998 е година до 2006 година. Тук се взема предвид и увеличаването на използваемата селскостопанска земя. Имаме индикатор за економическия размер на фермите. Е, този индикатор е даден в доклада, той е даден във времеви аспект. На следващия слайд виждате диахронното развитие. Тук имаме е, ферми между 10 и 50 единични размера, т.е. до това е за момента до 98-99 година. Това бяха малки ферми. След това имаме средните и големите ферми. Може, виждате нещата на слайда, т.е. имаме три размера. Малки, средни и големи. Това, което виждаме тук в този период, имаше увеличение на броя на малките ферми, но и намаление на техния размер. Същото се вижда и при средните и големите ферми. Имаше и един много интересен феномен, а именно микроскопичните ферми, които се вливаха в категорията на малките ферми. Тоест, за два феномена говорим тук. Ферми, които напускат една категория и отиват в следващата категория и микроферми, които се вливат в първата категория. Тоест, ферми, малки ферми, които после се разрастваха във втората категория, средните ферми и средни ферми, които преминаваха в категорията на големите. Тоест, това беше една мултиплена динамикът. Наистина имаше малки ферми, които изчезваха, но имаше и големи ферми, които изчезваха. Имаше малки ферми, които растяха и големи ферми, които растяха. Така че динамиката е много разнообразна. Какво означава всичко това? Едно много интересно заключение се налага тук. Малките ферми, днешните малки ферми, може да са утрешните големи ферми. това не значи, че малките ферми нямат перспектива за развитие. Напротив, те могат да станат средни ферми и в последствие може да станат големи ферми. А големите ферми, част от тях, изчезва. За това броят на големите ферми също се намалява. Динамиката е комплексна. От лявата страна Виждате конвенционалното развитие, големите ферми нарастват, малките ферми намаляват. От дясната страна виждате това сложно развитие, за което говорих, че малките и големи ферми нарастват и също така обаче е, техния брой намалява. Това е една двойна логика, економическата логика и социалната логика. Економическата логика може да означава, че определени ферми се развиват и нарастват, но поради финансови проблеми или други економически проблеми те изчезват. Но ще ви го покажа в последствие след малко. Социалната логика означава, че младите хора влагат много усилия да развият своята ферма, но социалната логика може да действа и по обратен начин. Младите хора се разочароват и фермите запостяват, те биват напуснати. Много е сложно да се охванат всички процеси и да се прогностира предварително какво ще бъде развитието в селскостопанския сектор. Тук виждате развитието в хода на времето горния прак и долния прак, начинът по който развитието танцува във времето, развитието на големите и на малките ферми. Някои ферми изчезват, други ферми се вливат в селско-стопанския сектор, някои нарастват и се развиват по-нататък, други намаляват. Нещата не са ли, линейни. Може да ме попитате дали това е добро или лошо. Някой ферми от трите вида изчезват и от трите вида ферми се развиват. Какъв е изводът обаче? За отчетния период до 2006 година, това са две десетилетия и половина, оказва се, че приносът към общия селскостопански растеж е на лице от трите различни групи. Тук виждате разбивката и това, което виждаме е, че малките ферми те допринасят четири пъти повече от големите ферми към общия селско-стопански холандски сектор. Тоест, малките и средните ферми са основата на сектора. Но това се отнася и до други селскостопански сектори на други е, държави членки. Това е скритата сила на селскостопанския сектор. Особено, особено важни са малките и средни предприятия тук. Тук имаме един двоен параграф на историческия прак. И въпреки това прагът страда от тази логика, от този парадокс. Какво означава това? Най-напред, големите ферми, тези, които са конкурентоспособно, тези, способни, тези, които могат да се развиват със собствени средства, много от тях – много от тях си остават на това ниво. От друга страна, втората част на парадокса. Малките, големите ферми допринасят малко към общия ръст. И когато говорим за бъдещето, трябва да вземем тези две страни. А именно, когато говорим за повече печалба, за повече доходи, за повече за етос, трябва да надхвърлим хоризонта на този двоен парадокс. Нека сега преминем към стила или по-скоро организацията на дейностите във фермите. Тук вземам предвид наблюденията си от Италия, Белгия, Германия, Испания, Ирландия. Има различни начини да се организира производството в селския в селското стопанство. Може да имаме високотехнична организация или нисходоразходна организация. Има най-различни възможности. В Холандия имахме, направихме едно експериментално сравнение между различните стилове на управление. Сравнихме високотехнологичните ферми с нискоразходните ферми. Е, сравнението протече в рамките на 10 години и двете ферми трябваше да бъдат ръководени от един човек и двата, двата вида ферми би трябвало да печелят еднакво. Но разликата е именно в организацията на работата. Нискоразходните ферми трябваше да имат 400 000 кг мляко кът... за същия резултат, за същата печалба, високотехнологичните ферми имаха, ферми имаха нужда от 800 000 литра млято, мляко. Важното тук е, че нискоразходните ферми печелиха двойно. Но тъй като високо, високотехнологичните ферми произвеждаха два пъти повече, доходите бяха еднакви. И това е, и цената беше коредолу долу е, стабилна за отчетния период. Сега обаче виждаме развитие при цената, тя спада. И какво се случва тук? Нискоразходните ферми все още имат доход, макар, макар и малък, докато висококачествените, високотехнологичните ферми започват да губят. Това особено се вижда в Холандия и в Дания, където, особено в Дания, където много от големите ферми започват да губят и фермите, които преди бяха много силни, сега са най-уязвими, така се оказва, защото те имат много високи финансови разходи и е много трудно да се справи е, човек, т.е. тези ферми да се справят с капризите на пазара. И така преминавам към своите заключения. Независимо от селективната политика в селскостопанския сектор, малки и средни ферми все още съществуват и са гръбнака за продоволствената сигурност в Европейския съюз. През новата ера, която е ерата на дерегулирания пазар, високотехнологичните ферми са уязвимите ферми. И те са уязвимата част от уравнението. Малките и средни ферми, те са по-мултифункционални и това им дава една относителна стабилност. И накрая, политичес, поли, политическата склонност към големите ферми от предишния период, тази склонност представлява вече анахронизъм. Тази тенденция вече не е непременно вярна. Големите ферми не по-малко могат да се, по-трудно се адаптират към изискванията на регионално и местно равнище, към климатичните промени, към промените в енергоснабдяването и изискванията към заетостта. Те по-трудно се адаптират и към новата иновационна среда. Сега, що се отнася до политическата рамка? Важно е тук да преминем от, изборно, от изборна политика за селското стопанство към една включваща политика за селското стопанство. Не бива да имаме дискриминационни аспекти в политиката, трябва да вземем предвид нуждите на всички видове ферми. Т.е. трябва да има стимули, економически стимули към за ниско разходните ферми. Имаме и опреда, имаме нужда и от определени прагове за размера на фермите, за да може малките и средни ферми да се развиват. Би трябвало да имаме би трябвало да обвържем биоразнообразието с, с селскостопанските плащания. Имаме една централизирана система на плащания в момента и това е част от проблема. Имаме нужда от млади хора в сектора и би трябвало да се пренасочи а, политиката на развитие и на изследвания в селско-стопанския сектор. Благодаря, господин председател. Аз ще спра до тук. Благодаря. Е, мисля, че презентацията беше много интересна. Доказателство за това е и сейра коплясканията, които чухме. Благодаря ви. А сега госпожа Анико Юхас има думата. Thank you. Ladies and gentlemen. Благодаря ви. Дами и господа, Почва 15 години се, заемам с, се занимавам с а, научна работа и съм а, се изказвал пред а, каква ли не публика, най-вече пред представители на публичната администрация и на селско-стопански производители, те никак не са лесна публика. Не е лесно се говори пред студенти, това ми се е случва много, но с първи път се изказвам пред политици, така че ви моля за търпение. А накрая ще ви кажа и вие къде попадате в а, моята класация на трудната и лесна публика. Тук съм да ви говоря за структурните промени в сърското стопанство в източна, Централна и Източна Европа през последните десетина години. На екрана пред себе си виждате структурата на моето изложение. И сега започваме. Какво беше целта на нашето изследване? Да предостави описателен анализ на проблемите в структурата на селските стопанства и да обясним първо причините за тези промени да направим анализ на досегашните тенденции и да представим някои възможни политически решения. Най-напред имахме е, известни трудности с събирането на данни и това е първото ми предложение. Използвахме Евростарт, проучването за структурата на САЩ стопани, мрежата за счетоводни данни, економически счетоводни данни за селското стопанство. И смятам от моя гледна точка, че трябва да се намери по-структурен начин за разглеждане на данните, като един от колегите ми буквално припадна по време на наема, събирането на данни. Така че ако искате да, им, да взимат политически решения, основаващи се на данни, трябва да се доразработят статистическите ни бази данни, за да могат да бъдат по-последователни, по-добре взаимосвързани и по-често съвременявани. Само по този начин могат да се разработят критерии, които да са валидни за повечето една държава. Това беше основната ни цел, пак казвам. Съсредоточихме се върху малките, средните и е, големите е, селско-стопански единици. И е, за периода, който наблюдавахме, имаше сериозни промени в статическите данни в редиците държави членки. Физическите прагове се променят в редица държави, като например в Полша, в Чехия и в Словакия. България проучването беше осложнено от включването на общинската земя. И също така се оказа, че показателят стандартен производствен обем се значително се разминава между отделните държави членки, което също е сериозен проблем за нас. Също така се ясно, че ако се спрем даден показател в данните, с които разполагаме, данните значително влияят на резултатите, които получаваме. Така че ви моля за предпазливост и дайте възможност да подобрим системата за събиране на данни. Като цяло стана ясно, че да, селските стопанства, както и инвеститорите в Източна Европа стават по-малко на брой, по-големи по мащаб и с по-сериозен капитал. Но това пак казвам със средни данни. Проблемът обаче при тези средни данни е, че оставяме с впечатлението, че повечето от селските стопанства се включват в това средно ниво. Има по-малък брой малки и много малки и много по-големи. Наистината е малко по-различна. Всъщност има малко на брой големи ферми и много наброй малки селски стопанства. Също така има и доста средно големи селски стопанства. Така че всъщност средните стойности не ще съществуват, но много трудно може да се осъществи всъщност къде са те. Но при анализите много често говорим за средни стойности и затова толкова ми харесва предишното го представяне, което гледа малко по-социално, економически и социологически на темата. Така че е, по принцип средните стойности за Европа се прилагат и за източна Европа. Това са данните, които вече ви представих. В синьо виждате данните за източна Европа, за ЕС-10, е, т.е. без е, Харватия, който се присъедини по-късно и изключение на Малта и Кипър, защото те не са централно източно европейски държави. като цяло виждате, че има по-силно намаляване на броя на селските стопанства. Повече се увеличава физически средните стопанства. Така че голяма част от тези показатели са на лице, но ако видите, ако погледнете сивите кръгове, виждате, че все още има сериозни разминавания. Тоест, да, тенденциите за развитие при нас бяха по-бързи, но все още има много сериозно разминаване. Така че средните стойности при нас още си остават доста по-низки, като погледнете 27,7 срещу 24,1, например. Тук на екрана виждате в синьо централно и източно европейските държави и дори и от последните редове виждате три големи полета в синьо. В дясно виждате тенденциите за намаляване. Какво намалява? Боят на смесените стопанства, в които се, оглежд, се оглеждат земеделски култури и се развива животновъдна дейност този тип стопанства намалява в източна Европа, а се увеличава една линия пак на последния ред. И това са замеделските а, култури за човешко потребление, маслодайните семена и протеиновите култури. Като по-голямата част от тези тенденции се дължат на ОСП. Това са тенденциите, които установихме. Сега нека да видим какви са причините за стоящи за тях. Вече споменах а, продуктивността, микроекономическият контекст, колективната дейност, човешките ресурси и демографските фактори. Всички те имат своето въздействие върху структурните промени. И установихме, че в десете централно и европейски държави, производителността се е увеличила много често благодарение на ОСП и предвидените от нея преди промени. Но ако видите ефикасността като цяло, все още изоставаме сравнение с ЕС-15. Но, както вече казах, като цяло говорим за някои, говорим за значи, средни стопанства, и докато сега остатите на големите, на големите ферми в Унгария, например, са подол, се равняват на производителност на тези в Холандия, но при средните и малки фер, ферми има много по-голямо разминаване. Съще... още продължава да съществува и разминаване между продукцията за първичният пазар, първичните продукти и за вторичният пазар. По въпроса за подобряването на доходите на селските стопани има напредък, но все още има силно разминаване с ЕСА-15. Особено силни са тези тенденции сред зърнопроизводителите. Така, например, когато посетите някакво заседание на селскостопански производители, преди да влезете в залата, само като погледна колите на паркинга, мога да ви кажа, как, с кого ще разговарям. Ако всички коли или повечето коли в паркинга са по-големи и по-скъпи от моята, значи, те, значи ще се срещна с, с, с производители, които са от големите зърнопроизводни за непозволителни селски стопанства. Ако колите са подобни на моята, например, тогава ще има средно големи позволители, производители на мед, например, или други подобни култури. А ако всички коли са по-стари и по- лоши от моята, в такъв случай ще е някакво събитие свързано с развитието на всичките райони. В началото на 90-те години в централно-источните европейски държави кой беше важният в сектора. Хората, които тогава бяха на 30-40 години, същите те в момента се пенсионират и затова се оказва, че няма примери за подражание, няма семейни традиции за прехвърляне на стопанства от поколение на поколение. И в това отношение имаме много по-сериозни проблеми, отколкото в Западна Европа. И мога да ви кажа, че аз лично имам много а, приятели, деца на а, селски стопани, които би трябвало да наследят стопанствата, но на тях им е много трудно. А пък за родителите, за селските стопани, които трябва да се пенсионират, е много трудно сега да се откажат и за нас е трудно да наследим тяхната дейност. А, оказва се, че инвестициите в човешкия капитал са привлекли по-малък интерес и внимание в сравнение с предишния програмен период, което води до проблеми, защото се сблъскваме с недостатъчно добри познания и умения за сектора. Също така имаме и проблеми с липсата на сътрудничество. Всяко стопанство е от различен размер функционират добре, когато си се сътрудничат и когато се съсредоточават в отделни части на пазара. Когато обаче липсва такава последователност на пазара и липсва взаимно доверие, това все още е проблем. А тук сме изправени под нов вид липса на доверие. Не е доверието, което се държи на колхозите, а един нов вид доверие, свързано с, производител, с организациите на производителите, които не са на висотата на очакванията, които не се справят. И това е много сериозен проблем и няма да е лесно да се преодолее тази липса на доверие. И както казах, има някои фактори, които засилват структурните промени и други, които ги забавят. Какво предлагаме? Относно преките плащания, съсредоточили сме се върху, дрехни, върху последиците за преките плащания и за развитието на райони проектите почна, като вече казах, имат положително въздействие върху положителността на селските стопанства, но негативно въздействие върху доходите на работещите в сектор. За нас обаче това не са лоши резултати, тъй като продължаваме да запазваме равнището на заето в селските райони ни доста високо. Освен това, не, свидетели на различни тенденции в различни региони, в различни държави. Различно е положението в Полша, в Унгария, в Словения и в Словакия, например. Има също така и е, разлики в. Е, преките плащания на единици производител на площ и разминава също така и физическите и други прагове. Но като цяло международните пазари и промяната на производството обърнато към пазара води до промяна на структурите на същото стопанство, особено в особено способния, конкур, висококонкурентният сектор на зърнопроизводството. производството. 2015 година е първата година, в която се прилагах, прилагат изискванията за, еколог, за екологизиране в рамките на ОСП и затова това са още един от бъдещите фактори на промяна. Всъщност се оказва, е, че значителна част от грешките, които в момента а, фермерите при своите отчети са свързани с екологизирането. Но смятаме, че на по-късен етап селските стопани ще свикнат с тази нова система и че ще има подобрения в дългосрочен план. Сега стигаме до селското развитие. Знаете, че имаше инвестиции в развитие чрез програмата за развитие на селско, селските райони. И същите тези, които са, се наблюдават в цяла Европа, се наблюдават и в Централна и Източна Европа. Като цяло по-голямата е част от средствата бяха насочени към големите селски стопанства в предишния програмен период. Ето защо в този програмен период се случаваме върху средно големите и малките стопанства. Аз лично смятам, че няма проблеми с малките стопанства, но проблемите са с, с средно-големите селски стопанства, защото те са, както казвам, в средната стойност и много трудно можем да изчислим точно какво е последиците на подкрепата за този вид стопанства. Освен това, мерките за екологизиране води до създаване на нови работни места, подобрява се качеството на живота, тъй като хората се насърчават да останат да живеят в селските райони. Всичко това са положителни тенденции, положителни последици, които сме установили. Освен това, се насърчават младите фермери чрез схемата за подкрепа на млади селски стопани. Тя е много важна за нас и се надяваме тя наистина да помогне на младите селски стопани, които трябва да поемат стопанството от предишното поколение. И накрая въпроса за равенството на половете и мерките за гарантирането на тях в нашето стопанство. Мисля, че още не сме започнали да прилагаме тези разпоредби в Централна и Източна Европа. Все повече намалява делът на селското стопанство на националните економики давам най-общо обобщение в момента. Голям брой от необразованите по-възрастните селски стопани напускат сектора или поне ние се надяваме, но младите и по- добре образовани и обучени селски стопани се спускват с трудности при навлизането в сектора. Като един от проблемите, както вече казах, е, е, че на тях им е трудно да наследят фермата от родителите си, но от друга страна а, има и проблеми с а, представата, която имат младите селски стопани и за самата селско-стопанска дейност като такава. Също така продължава специализацията на селските стопанства съгласно настоящите тенденции, като според мен това е пряк въздействие, пряк последица от преките плащания от страна на Европейския съюз. И също така се променя а, структурата на тези селски стопанства, защото в, не, в тях работят по-високо квалифицирани служители. Какво може да препоръчаме? Трябва да продължават праките плащания, за да подобрят социално-економическите и екологични условия на селските стопани. Също така трябва да се, да се работи върху целенасочеността на плащанията и на подкрепата. Правим го в областта на развитието на селските райони. Надявам се това да се случи и при преките плащания. По въпроса за развитието на селските райони същите цели се поставят, но как? Като се насочим върху насърчаване на по-конкурентно способни структури, структури за селско стопанство чрез модернизация. На второ място трябва да се насърчава иновацията и прехвърлянето на умения и познания и на сътрудничеството. Трябва също така да допринасяме до диверсификацията, непреко свързана с земеделската дейност и да се насърчава подновяване, демографско подновяване на вечите в областта на селското стопанство. Мисля, всички тези идеи всъщност се въртят около една ключова дума и тя е иновация. Ако нещо е иновативно, ако нещо е високо екологично или поне а, има някакъв елемент на информационно на ИТ технологии, това е нещо положително за младите селски стопани. Пак сме иновациите за тях от ключово значение – и European Innovation Partnership или Европейското партньорство за иновации е нещо много положително според нас за нашите селски стопани. Те са в сърцевината на иновациите, което е значително напредък и не само като учен, но и а, отличните си наблюдения и опита си с а, млади и сечки стопани. Смятам, че наистина това може да бъде ключа за постигане на по-добра обща стопанска политика. Много ви благодаря за вниманието. Dziękuję pani profesor. i poprosimy kolejnego mówcę, bardzo chcia, serdecznie chciałbym przywitać gości pani poseł Medines. Благодаря. Ja сега поздравявам госпожа Magines и гостите на госпожа Макене. Добре дошли на нашето заседание. И експертов. В момента изслушваме мнението на експерти по въпросите на структурната политика. Виждам господин Лайн сред нас. Добре дошли. Знае колко, спомням си колко хубав беше вашия доклад. И така, преминаваме към презентацията на професор Сорентино. Благодаря, господин председател. Съжалявам, обаче ще говоря италянци, защото някак си така съм се подготвил по-скоро на италиански. Бих искал първо да благодаря на Комисията по селско стопанство и на всички онези, които се сетиха за нас и ни натовариха с подготовката на този анализ. А всъщност ние извършихме един економически анализ и сме направили политически препоръки, които са по-скоро от общ характер. Не, не става дума за някакви конкретни а, насоки, които бих искал да ви дада. Когато бях натоварен с извършването на този анализ, си зададах следният въпрос – 50 години вече Европейският съюз се опитва да си отговори на този въпрос и не намира някакъв отговор. В миналото Европейския съюз е, е предприемал различни дейности, имал и различни подходи, но през последните години можем да отбележиме един нов подход. Сега, моето, моята през, презентация е структурирана в пет части, но аз ще се спра предимно на а, точка 1, 3 и 5, тъй като 2 и 4 са ви доволка познати. Сега по точка 1 обхвата на извършеният анализ. Отправната точка на, наша, на нашият анализ беше ОСП. Въпросът е да преминем към един нов парадигъм, парадигъм и това е съвсем естествено. До сега политиката беше предимна разходна политика, докато през последно време преминахме към регулаторна политика. Какво означава това? Това означава, че се променя както естеството, така и самият процес. Тоест, а, вземането на решение вече не става отгоре надолу, а отдолу нагоре и кои, кои са и операторите или действащите лица в рамките на тази политика. Те са предимно а, организациите на производителите. В, минал, в миналото публични органи органи, бяха натоварени с организирането на сълстотопанските пазари докато все повече и повече тази организация се извършва от а, частни а, органи... асоциации или организации на произведетелите. Частните организации по този случай са все повече все по-активни. Става, става дума за а, организации на производителите, асоциации на организации на производителите и между отраслови организации. Но ние ще се спреме по-специално на организациите на производителите, които са основните действащи лица, защото ако искаме да имаме между отраслови а, организации на производителите, трябва да имаме първо отраслови, които да бъдат представителни за даден отрасъл или за даден сектор от отрасъл. Така че свидетели сме на едни нови парадигми на организиране и структуриране на земеделските пазари. Самата, а, самия отрасъл сами, е организиран по нов начин. Преустройството на отраслите трябва да става много по-бързо. Имам, имам предвид предимно а, производителите, операторите, които трябва да реагират А, много бързо на а, случващите се промени. Така че, както казах, все повече и повече частни органи и а, единици участват в цялостния процес, който се е променил. Тоест, управляващите политиката в областта на селското стопанство трябва да работят в все по-тясно сътрудничество с отговорните и отговорните за конкурентната политика. Виждате че стават в агро хранителната верига имаме много различни отрасли и предвид броя на заетите, може да се каже, че този отрасъл е, е доста значим, и, но все повече и повече той почва да, да играе стратегическа роля спрямо е, други е, фактори и като медиите или а, е, производителите. Тоест целият, целият, целият този цялата тази верига се развива много бързо и трябва да претърпи а, едно една а, много задълбочена структурна реформа. но сме създали модел за използване на различните инструменти, като целта е да видиме какви, е, каква е ефективността на отделните инструменти за постигане на баланс в агрохранителната верига. какво означава power exertion или така наречената а, сила на пазар? Това е баланса между търсенето и предлагането и начина по който се организира цялостната верига. Така наречения bargaining power или възможностите за преговори, лостови ефект на, на преговорите почива върху известна заплаха. Като обаче а, това не е монопол и в такъв случай не, за, не застрашава баланса между търсенето и е, предлагането. При монопол вие можете да измените цената и да е, регулирате предлаганите количества. Докато тук, когато говориме за възможност за преговори или за е, преговорна способност, став, став, става дума за постигане или непостигане на споразумение. Какво точно имам предвид? А, при възможността за използване на някои лостове при преговорите, тук не винаги резултатът е загубване на а, някакви а, печалби или а, дестабилизиране на целия процес. Когато говориме за договорни, договорни способности, а, нямаме предвид а, пазарни способности. Нещата тук са съвсем различни. Но да, да, се, да се върнем на така наречените пазарни способности, когато това означава, че на пазара има много по-малко изделия, продукти и, и има дисбаланс в а, отрасъла. Това не е характерно само за агрохранителната верига. Агрохранителната верига се характеризира с изобилие на изделията, голямо разнообразие, координация на операторите на различните етапи, т.е не се действа върху а, количествата и цените, а върху структурата на договореността, на, договор, на договора между различните оператори. Агро, агрохранителната верига трябва да отдаде повече внимание на преговорните способности, а не на пазарните. Тоест, преговорните способности са целта и е, съществото на анализа, който извършваме. Агрохранителната е, верига преразпределя добавената стойност по цялостната дължина на веригата, точно благодарение на а, преговорните способности. Значи, от, от една страна имаме производител, земеделец, от друга страна имаме купувач и добавена стойност по дължината на цялостната агрохранителна верига, която би могла да се раздели на три части или на три компонента. Тоест, когато това е нещо като гарантираното, гарантирания доход или добавената стойност за замеделица, която при всички случаи ще, ще бъде негов, негова, дори ако се обърне към някоя е, альтернативна е, е, верига на доставка. Същото въжи тук в червено за е, прекупача или купувача. И третият, комп, комп, комп, те, и третият компонент е маржа за преговори. Тоест, добавената стойност на купувача и земеделеца определя третия компонент, представен тук в оранжево, т.е. маржа за а, договаряне. Или или договарянето на различните клаузи и правила между двете договарящи се страни. Нека да ви дам един пример. Да кажем, че купувача има много по-голям марж за преговори, т.е. той може да наложи е, той може да наложи известни е, правила и може да наложи и договорните правила. Защо? Защото производителите са няколко, т.е. той има избор, докато производителя или селския стопанин в случая а, има само един единствен събеседник под т.е. купувач, т.е. няма избор. И виждате, т.е. различното преразпределение на трите компонента в този случай. Добавената стойност за земеделица, която е много, много по-малка. Стратегически вариации като маржа на действие зависи от альтернативите, пред които са изправени или с които разполагат двете страни, т.е. маржа за преговори. Сега, преговорните способности са също така възможността да се е, договорят или определят правилата и да се наложат договорните клаузи, клаузи от едната и от другата страна. На следващият е, слайд И задаваме въпроса каква е ролята на организациите на производителите и по какъв начин те могат да засилат преговорните способности на производителите. Виждате двата, двата примерна много производители, малко купувачи и отсъствие на организация на производителите. Ако обаче производителите се организират и формират организация на производителите, Това се отразява директно върху преговорните способности на а, земеделците и съответно постигнатите резултатите, които биха могли да се постигнат. Защо нещата се променят? Защото организация на, организациите на производителите могат да намерят и друг друг изход, друг купувач, друга альтернатива. Тоест, те имат много по-голям марж за действие, отколкото един, един единствен производител. Благодарение на организациите на производителите, производителите биха могли да поставят условия и да имат много по-голяма преговорна сила или а, а, натиск. И съответно виждате, че добавената стойност за купувача всъщност намалява, тъй като маржа за действие е много по-ограничен. В предишният случай имахме един производител, един купувач и много производителите, много производители, т.е. много по-голям избор за купувача, а сега имаме противопоставяне или преговори между е, един купувач и едно, една организация на производителите, която защитава по-добре интересите на производителите. Виждате, че и синята е, разделителна линия е в горната половина. Защо? Защо? Защото Организацията на производителите разполага с много по-голям лостов ефект. И тя може също така да да бъде подпомогната от други органи, включително има възможност да се обърне към а, консултантска фирма, а, нещо, което отделният а, производител не може да направи, т.е. тя има много повече а, преговорни способности. Създаването на организации на производителите увеличава а, възможност преговорното пространство на производителите, които разполагат с много повече възможности, като същевременно се намаляват възможностите за купувача, който вече няма избор между многобройни производители, а неговия събеседник е организация на производителите. Една организация на производителите има много повече възможности за, инвести... за инвестиция, за изучаване на пазарните условия, за изучаване на а, евентуалните възможности. Какви са последиците от тези промени. Какво означава организация на производителите? Какво, какъв е, е минималния или максималния размер? Имам доста малки организации на производителите, които не винаги са достатъчно ефективни и постигат добри резултати колкото повече от друга страна са организациите на производителите, толкова повече възможности е, са дадени на, купов, на купувача, т.е. много е, многобройните малки е, организации на производителите губят от преговорните... преговорните си способности и е, съответно е, от е, възможността за упражнение на натиск. Съответно става дума за един структурен проблем, който трябва да бъде е, решен в съответствие с е, размера на даден, дадения пазар. Ако имаме един единствен купувач, но от друга страна желание за допълнителна печалба от страна на фермерите. Да речеме, че те искат да увеличат своите доходи с 20%. В този сектор или в този а, отрасъл трябва да има не повече от 6 организации на а, производители. Ако имате няколко купувача, броят на организациите на производителите трябва да бъде 10, ако искаме да постигнем е, същия дял увеличение на печалбата. Състоянието на пазара е, е от огромно значение за увеличаване или намаляване на добавената стойност за купувачите, за производителите. А, друга, други последици за балансиране на отношенията и, и, и инвестициите инвести... инвестициите. Колкото повече възможности има производителя, толкова по, а, въз, повече възможности има за печалби или за допълнителни доходи като това може да стане чрез участие в по-голяма организация на производителите. Организациите на производителите също така, когато са достатъчно мощни, могат да се до, могат да е, се е, позоват на да се обърнат към консултант фирми или към а, фирми, които да им помогнат за преодоляване на нелоялни практики на а, пазара, нелоялни търговски практики. И сега с няколко думи ще минем, ще минеме към заключенията и ефективността на организациите на производителите, тяхната структура, печалбите, които а, могат да осъществят и които до голяма степен зависят от структурата. Концентрацията на а, предлагането само по себе си не е изкривяване на пазарните условия, но същевременно времено много зависи от начина по който организациите на производителите е, прилагат някои правила, като същевременно запазят преговорните си способности, без да ги превърнат в пазарни такива. Тоест, Организациите на производителите трябва да включват и приемат цялото количество произведено от а, членовете и да ги управляват по ефективен начин. Разбира се, всичко зависи от структурите на пазара, концентрацията на економическите оператори по цялата агрохранителна верига. Колкото повече са концентрирани организациите на производителите, толкова по повече се засилват преговорни, преговорните способности на а, производителите. Но, разбира се, всичко зависи от балансирането на тази концентрация от двете страни на пазара при купувачите и производителите. Ако Както казахме, е, организациите на производителите са прекалено малки. Те няма да увеличат преговорните способности на а, производителите. Затова трябва да се намери а, разумния или балансиран размер Защото ако има преголено концентрация от едната страна и от другата страна, пазарния дял на организациите на производителите трябва да бъде голям, за да има по-голяма възможност за преговорна преговорен марш. Също така, ефект, ефективността и дерогациите от е, конкурентните правила. Ако организациите на производителите са, са по-ефективни, то те ще могат да наложат преговорни правила, които да бъдат задоволителни и удовлетворителни за всички заинтересовани страни купувачите, потребителите и производителите. И още нещо. пазарните стратегии. Казахме, че много е важно производителите да имат преговорни способности и съответен марш. марж. Какво означава това? Това означава, че организациите, организациите на производителите, които ги представляват, трябва да бъдат, да имат възможност да бъдат достатъчно гъвкави, за да търсят а, пазарни възможности. Тоест, организациите на производителите не трябва да се занимават с един продукт, едно изделие, а да има възможност за разнообразие. Выклади Председателят, благодаря. Това беше наистина един, една научна презентация. А сега колегите имат думата. Благодаря. Е, комисията, извинявайте, има думата. Благодаря, господин председател. Нека се спра на някои аспекти за структурните промени – Структурните промени са наистина много важен аспект за мониторинга. И те са важни независимо от политиките, които преследваме. В... Те могат да бъдат асиметрични и много сложни по отношение на производството, по отношение на ситуациите в държавите членки те се виждат не само в сълскостопанските политики, те се виждат и в макроекономически развития извън селскостопанския сектор и те се са повлияни от микроповедението. Ако погледнете данните от селскостопанския сектор, ще видите, че за, същ, за едни и същи характеристики на производство фермерите реагират по различен начин. Ясно е, че в новите държави членки имаме едно по-бързо е, приспособяване и това се очакваше, защото те имаха много по-кратко време за приспособяване и имаха едно, един по-бърз растеж на економиката. Но интересно е, че даже в, е, в рамките на е от 10 или 15, имаме много по-високо приспособяване. Демографиката, демографията естествено играе роля тук. Тук имаме обаче също промени. Тези промени вече бяха споменати. Въздействието на политиките не винаги се вижда директно. И таз, това миналото лято в рамките на Експо Милано направихме един семинар и установихме, че размерът на фермите не непременно означава е, не непременно е свързан с резултатите, които се постигат Нашите полки. Ние в момента приспособяваме и модернизираме стратегията 2020 и се опитваме да вземем, да вземем предвид е, ценообразуването, но тук е, местният фактор е много важен. Виждаме, че когато има луфт в е, политиката. Имаме по-бързо приспособяване към политиките, към структурните изисквания. И то в периферните райони. И независимо от това, което се каза в първата презентация, не виждаме не виждаме тенденцията, която бе спомената за големите ферми нивото на продукция, на производство играе голяма роля, но когато структурните структурното приспособление вследствие на отделянето, на помощта отделяне от производствата, когато това стане факт, тогава разликите между различните резултати, постигани от различните видове ферми, се, са относителни и те се уравновесяват. Държавите членки решиха да прилагат същата, една и съща политика по различен начин, с регионални исторически модели или чрез обвързване или отделяне от производството. Сега, що се отнася до бъдещето? Смятаме, че е важно да се подчертае. Една десета се увеличиха само цените на селско-стопанска продукция в сравнение с това, което бе увеличението на енергията. Фермерите трябва да дадат добавена стойност на своите продукти. Това е допълнително предизвикателство и то е различно за различните сектори. На следващо място промените и предизвикателствата, свързани с промената на климата. Тук имаме нужда от създаване на повече знания при политиките и прилагането им при политиките за селско стопан, селското стопанство. Става дума за обучение, за трансфер на знание, но също така е важен, важен и менталитета на съответните региони. Освен това, важно е за мерките, които ще предложим да знаем ясно какви резултати искаме да очакваме по отношение, а именно дали да се съсредоточим върху цените или върху доходите защото една такава стратегия не може да е неутрална по отношение на тези два параметъра. Председателят благодаря и сега преди да преминем към дебата, искам да поздравя представителите на италианския сълско-стопански сектор. Те са гости на колегата Золо. Добре дошли, радвам се, че следите нашата дискусия. Хубаво е, че успяхте да чуете тези презентации. Това са важни презентации, свързани с структурните промени в селското стопанство. И така, депутатите имат думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентациите, които чухме. Интересно е да чуем различните оценки. Сега искам да ви попитам дали ще се съгласите с мен, че няма една рецепта за страните в Европа. Структурите са различни. Имам пред себе си една статистика. В Румъния работят 29% от хората в е, селското стопанство в Полша, 12%, много по-малко процент работят в Великобритания и другите страни. Искам да кажа, че аз през 61 година, на 14 години, не започнах да работя в селското стопанство. Тогава имаше 65 фермери, един обащар и един гостилничар. Нямаше друго в нашето село. Всички фермери работеха от своите ферми ще живееха и нямаше друго препитание в нашия регион. А каква е ситуацията, каква е ситуацията в момента? В, и, в момента имаме двама фермери, които са и пожарникари. Има трима, които са пълноценни фермери, но в, в, заедно с това имаме прекалено. Всъщност големи ферми с, с много заети работници. Тоест имаме двойно повече заети в селското стопанство, отколкото през 65-та година. Така че структурните промени съответстват на социалните промени. Тук нямаме е, резерви. Така че е, отново се връщам към началото на моето изказване. Трябва да намерим е, рецепти за всеки регион. Има добри примери, има и лоши примери. И още нещо. Нашата цел е да укрепим обществата в селско-стопанския сектор – ще ви дам един пример. Председател съм на един кооператив и преди две години имахме почти монопол в Германия. Става дума за производство на бойлери. Така че това беше на голяма пазарна ниша. И преди време а, дойде един конкурент от съседна държава, който предложи много ниски цени и разруши пазара. Виждате, че даже с една такава малка намеса нещата могат да се провалят. За мен това беше голям стрес. До момента цените на този продукт не се възстановиха. Не искам да говоря прекалено дълго, но мисля, че дискусиите тук трябва да са много интензивни, защото там, където има трансгранични предприятия за тези региони, нещата са много важни. Разбирам, че 70% от предприятията, селскостопанските предприятия в Европа са под 5 хектара. През 60-те години човек трябваше да работи 30 часа, за да обработи един хектар земя. А, днес това се случва за 2 часа, така че ясно е, структурните промени са факт. Това, те не са лоши. Въпросът е да намерим правилните отговори по отношение на социалната поносимост и допустимост на тези промени. Była jedna gospoda, a ile teraz jest pubów? Благодаря. Да, имало е една гостилница, но колко кръчми има днес, това също беше интересен въпрос. Да. Следващият колега, господин Декастиро. Благодаря. Беше, презентациите на експертите бяха много интересни, те бяха и много подробни. Благодаря за това, за тези презентации. Много ясно бяха описани структурните промени, бяха описани факторите, които играят роля при тях – разбрахме темпото, с което се развиват структурните промени. Исках да продължа мисълта на господин Дес. Има много малки предприятия, малки ферми. Особено в моята страна има много малки ферми в други страни, е, в Северна Америка, Австралия, фермите по принцип са много по-големи. Как оценявате факта, че може би в този смисъл се развиваме по-бавно? Организацията в производствени предприятия, тя върви много бавно. Имаме много голям брой ферми в Италия и въпросът е дали те могат да бъдат конкурентоспособни, да продават ябълки, например. Болцано, Правестрента. Това са ферми от хектар, хектар и половина. Но това са важни предприятия за региона и даже със своята ограничена, скромна продукция те могат да изпълняват износни дейности и да печелят. Как и с какво темпо трябва да се провеждат в тези региони структурните промени? Господин Агнев. Благодаря, господин председател. Три коментара имам към всеки от ораторите, към първия оратор от Холандия. Вие казвате, че динамиката е, е укрупняване на фермите, но има и друга ди, ди, динамика. Един фермер има, например, два сина, те работят заедно, те работят добре, но когато техните синове трябва да и започват да работят и искат да бъдат включени в работата, тогава е, от едната фирма става 3-4 фирми, ферми. Това е също една динамика, която е всъщност обратната на тази, която очерта. Малките ферми всъщност могат да подкрепят големите ферми и аз мисля, в посока на мултипликация на семената. Там, където малките ферми подготвят подготвят почвата за за разплодните и размножителните дейности. На тази база могат да стъпят големите ферми. Това се вижда в скотовътството, където големите ферми трябва да се съсредоточат върху млекопроизводството, но те имат нужда от малките ферми, които да се грижат за телетата и да изпълняват другите дейности. Сега, когато говорим за източна Европа, явно нещата много бързо се развиват след краха на Съветския съюз. Не бих е, се притеснявал от е, нарастващата възраст през 70-те години. Е, на мен ми казваха, когато бях студент, че всеки фермер в, в Британия, в Великобритания е на 50 години. Средната възраст бе 50 години и ако нещо не се направи, е, фермерите много ще устареят. Е, правителството нищо не направи и се оказа, че всъщност средната няколко години по-късно средната възраст на фермерите е 57 години. Така че не се притеснявайте, хората знаят кога да преустановят дейността си и е, как млади хора да навлязат в селското стопанство. Сега, на колегата от Италия. На него искам да кажа следното. На теория нещата изглежда чудесно, но на практика преговорите се случват по много друг начин – големите организации казват, трябва да се приемат малки, ниските цени. Понякога обаче увеличаването на цените за някои конкуренти има добри страни, а и често ползите са за облагодетелстваните страни. Не можете да кажете на кравите да спрат да произвеждат мляко и на кокошките да спрат да снасят яйца. Много трудно е да се приложи това, което вие предлагате на теория, на практика. Когато има големи организации и когато те решат да направят стачка, това естествено ще повлияе и е, добре, но това се възпрепятства от закона в големите държави членки, като моята. Така че ние сякаш сме от грешната страна. Зная в Аржентина фермерите стъчкуват, но това е след реколката, когато е събрана реколтата, когато тя е на сигурно място и по този начин се регулират цените. Това до някъде може да е полезно, но при нас нещата стоят по друг начин. Това бяха моите коментари. Благодаря. Oui, merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, soutenir le modèle Господин Лазо, благодаря ви, господин председател. Да се подпомага на селското стопанство в 21 век с ОСБ е абсолютно неадекватно. ОСП само разбива съществуващите модели. Знаете, че от 30 години насам прошедското стопанство в Европа и в частност във Франция непрестанно се влушава поради дерегула... дерегулацията. Добавя се и ембаргото на Русия и нелоялната конкуренция страна на държавите членки. Към това се добавя и екологизирането на ОСП с някои много обвързващи и ограничаващи елементи. Без да добавяме бюрокрацията. Аз лично съм селски стопанин, от десетилетия се сблъсквам с този проблем и моето собствено стопанство се сблъсква с всички вреди на ОСП. Господин Хоган надълго ни обясняваше и на широко запустяването на ОСП миналата година. Целта по принцип би трябвало да бъде, както стопати не са обвързани с толкова много бюрократични и административни трудности. Тук, например, има проблеми с отпускането на средствата по Европейския фонд за земеделие и селските райони през втори програмен период в крайна сметка разминаването между положението в държавите членки влушава възможностите за сближаване и равномерното разпределение на средствата. По този начин системата е прекалено неефикасна, не допринася достатъчно за благодействието на фермерите. Това се отнася за цялата ОСП. Благодаря ви. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb een, eh, een vraag. Много ви благодаря, господин председател. Имам един въпрос към професор Фон Неблух. Говорим за селското стопанство в а, Нидерландия. Е, въпросът ми е, а как разглеждате на въпроса семейни селско стопанство срещу големи такива? Извинете, мога ли ви помоля да повторите, защото имахме малък технически проблем с превода на немски. Това in Duits. Ehm, dan is mijn concrete vraag gewoon, we kijken bijvoorbeeld naar Nederland, dan is... Конкретният случай с Нидерландия очевидно се е, говори за цена от 65 цента, е за литър мляко. Ако погледнете колко струва производството на килограм месо в Нидерландия, то струва три пъти повече, отколкото в родината на Алберт Тес. Така че как си представяте на обща слобанска политика за цяла Европа? А какво ще кажете за противопоставянето между семейни и а, семейни ферми и аграрни предприятия? Знаете, че голяма част от семейните ферми в Холандия също така ще бъдат сериозно засегнати от мерките за коловизиране. Господин Дофман има думата. Благодаря ви. Аз имам един въпрос към господин Сорентино. Очевидно е, че ако има концентрация на производителите, те ще имат по-силна позиция за водене на преговори. Това е целта на организацията на позицията по принцип. И небожествено всички кооперативи, които са се зародили, например, в моят регион, беше преди повече от 150 години. При след това трябва да се запитаме как можем да подобрим функционирането на общата сълскостопанска политика. Ако погледнете какво се случва в момента, стигаме до извода, че само по отношение на плодовете и зеленчуците има достатъчно силна подкрепа. В другите сектори не се случва същото. Така че, как може според вас да се подобри положението, при положение, че дори и в сектора на плодовете и зеленчуците, а, тук държа добре, че аз а, идвам от регион, в който има много производители на подварителни чуци. С пълно право казахте, че трябва да се обърнем към органите, които отговарят за контрола над концентрацията пазара. Много е контрол върху селското стопанство от гледна точка на производителите, но няма също контрол върху прескопвачите, прекопвачите и как мислите да че може да бъде постигнато добро равновесие, без да има по-добър контрол на останалата част от веригата. Питаме се, например, каква би трябвало да бъде ролята на, консор... на консорциумите, дали трябва да има такава роля всъщност или не. Защото тези организации не отхвърлят по размер организацията на производителите. И в контекста на конкурен... правото на конкуренцията, можете ли да си представите още едно равнище на концентрация по-високо от организация на производителите, за да може производителите все пак да са конкретно способни спрямо големите вериги супермаркети, например. Господин Фанаган, много ви благодаря за много интересните изложения. Бих искал да се спра на организация на производителите и това, което може да се направи за размера на селските стопани. В Ирландия в областта на въздухоплаването Ryanair закупи English Air и е, компанията беше обвинена, че се намира в прекалено доминираща позиция на пазара. Има два начина да е, помогнете на в борбата му срещу, Давид в борбата му срещу Голият. Или да, дали да с сечете на половина голият или да помогнете на Давид. Така че какво може да се направи от една точка на конкуренцията? Господин Агню каза, че има много е, строги разпоредби в отношение на правото на конкуренцията. Интересно ми е да чуя неговият е, е, пример. Въпросът ми е как може да се намали на половина размера на другата част на преговарящите, независимо за въпроса за месопреобразователни компании, големи е, супермаркети или е, големи млекопроизводители. Как може да се намали размера на този вид е, играчи. Защото ми хареса много коментара на госпожата, която каза, че може би само по е, колите, които са на бахинга да може да прецени какъв вид селски стопани ще се срещне. Защото Мерцедеси и БМВ-та карат зърнопроизводителите, а производители на по-малко конкурентоспособни култури карат да бяха по-малки е, коли. А, аз тук познавам един сърски стопанин, който си има всъщност собствен самолет. И то не е защото е откраднал парите от някъде, защото всъщност има толкова много пари. И голяма част от тях всъщност са дошли от моите данекоплаци, които повече няма да ги видят. Така че, пак питам, как може да отсечем краката на Голият? И много ме е интересно наистина какво е това правно в на конкуренцията в Обединеното кралство, защото доколкото разбирам аз информация, с която не разполагам, няма достатъчно реална конкуренция в Обединеното кралство. Например, когато стана ли дума за информацията, с която разполагам в някои сектори на селското стопанство, ако не, не играете по техните правила, те изобщо няма да поискат да купят вашата продукция. Това не мисля, че е добро право на конкуренция. Това всъщност е тотална липса на конкуренция. Така че питам, какво ли може да направим без да нарушаваме прекрасните закони на Европейския съюз? Бим не ви стопи. Бързо прошу. Пани посепетина. Госпожа Петир има думата. Хвала лепо, господин председнише. Я бих... Благодаря ви, господин председател. Моят въпрос е към госпожа Анико Юхаш. В е, проучването отново не е включена Харватия. Нееднократно съм повтаряла тук, че Харватия е държава членка на Европейския съюз и би трябвало да е включена във вашето поручване. Споменахте също така устаряването на населението в селските райони. Аз бих добавила и проблема с бедността на възрастните хора, живеещи в селските райони в Харватия, някои от тези възрастни хора са принудени да оцеляват с пенсия между 50 и 70 евро, което не им стига дори да си покрият основните потребности. изслушването ви пана е ли въпроса как правителствата на новите държави членки се занимават с проблема с ниските пенсии на тези възрастни хора? Има ли някакъв специален модел? Има ли минимална национална пенсия за селските стопани? Минимална пенсия, която да им осигурява достоен живот Секто оставят. остарят. Благодаря ви. Благодаря. Искам да говоря за структурните промени като понятие. Господин Дес го спомена и той го спомена сякаш така, че това е един нормален процес, но в Бавария, например, нещата изглеждат по друг начин. В много региони хората нямат друга альтернатива да се изхранват. Няма, нямат альтернатива за други доходи. Така че човек изхожда от идеята, че когато се достигне едно определено ниво, една определена големина на структурата на предприятието, нещата потръгват. И това е така. В Германия поне е така. Но има още нещо. Когато човек не се концентрира върху един вид производство. Нещата също стоят по-добре. Може би политиката трябва да върви именно в тази посока, да се диверсифицира. И освен това, създаването на стойност Моят въпрос е дали не сме се отделили прекалено много по посока на либерализацията и не сме заложили на губещ кон. Може би трябва да се върнем към една политика, която залага на малките структури и диверсификацията. Кой е пан посол Дорфман? Благодаря, господин Дорман. Jeg synes jo, at øh, når vi taler om... Мисля, че когато говорим за селското стопанство, много е важно да мислим за заетостта, за създаването на работни места, но не само за фермерите, а и за занаечите. занаечите. Трябва да има Има превод с английски и френски превод. Yeah, well, arriveva io. Is it English? No? Okay. Um, derfor er det vigtigt at tænke på, at det... Så du var i Vajno, да създаваме работни места. За това трябва да мислим. Трябва да мислим и за конкуренцията на световно ниво това е един общ процес, без да се взема предвид колко големи, колко голяма е една ферма, дали тя е голяма или малка. Важно е да се вижда общата картина, да се вижда цената на земята, да се вижда цената на продуктите. Комисията говори за различните правила, които въжат в, в различните държави членки. има плащания на хектар, други правят се плащанията зависими от определени екологични стандарти. Всичко хубаво, но въпросът е да вземем предвид и глобалните цени, глобалния пазар. Въпросът е как да се направят е, правилата така, че да се хармонизират те между държавите членки и как да се хармонизират и екологичните изисквания. Ето, е, например, съдържанието на цинк, съдържанието на тежки метали в определени продукти. Амоняка в е, въздуха. Ние конкурираме на световния пазар, където цените са еднакви, но и нашите изисквания за производство са различни. Често тези различни изисквания означават по-скъпо производство. Благодаря, господин Балкович. Весело. Много ви благодаря, господин председател. Когато говорим за модели на селски стопанства, Ясно е, че има връзка между дейността на стопанството и неговият размер. А тази връзка за повече се губи. Създават се различни стилове селско стопанство и също така сме свидетели на все повече диверсификации. Според мен тази тенденция ще продължи, защото обознаемата земя е ограничено благо и не може да продължаваме да развиваме се абсолютно до безкрай. Няма и други възможности. Аз лично идвам от Словения и лесно мога да ви уверя, че все повече млади хора искат да живеят близо до природата, близо до органичното земеделие, например. Това са хора, млади хора, които подкрепят по-кратките хранителни вериги, производството на съскопански продукти вкъщи и тъй нататък. Също така се, се а, увеличават и моделите, съчетаващи селско стопанство и социални услуги, подкрепя на хора с обращания и други. За това ми се струва, че трябва да се отдалечим малко от класическите модели, защото трябва повече да се обърне внимание на диверсификацията и създаване на нови видове работни места в селското стопанство. Благодаря ви. Агнио, Господин Агнио. Благодаря ви, господин председател, че втори път ми давате думата. Тъй като господин Фланаган спомена, ме спомена по име, ще ви дам, а, ще се да ви отговоря. Ще ви дам един пример, защо добре функционира правото с конкуренцията в Обединеното кралство. Стонгейт и Динс са двама производители, които се занимават с пакетиране на яйца. И те се превърнаха в един от основните играчи, който снабдява по-голямата част от супермаркетите. И а, британско правителство каза, съжалявам, но вие сте прекалено голяма компания, имате доминираща позиция на пазара, така че ви нареждаме отново да се разделите. Това се случи на практика. Просьба, aby nasi eksperci odnieśli się do postawionych. Благодаря. Има молба Молба към експертите да отговорят на въпросите. Имаме по 15 минути за отговор. Е, на причини... Извинявайте, общо 15 минути за всичките отговори. Тоест по 5, човек, по 5 минути на човек. Jeśli chodzi о utrzymywanie се wspólnej политики ролни bo małe gospodarstwo utrzymują się w dużej mierze dzięki wspólnej polityce rolnej. Искам да помоля за едно уточнение. Какъв е приносът на общата селскостопанска политика към фермерите, към подкрепата на фермерите? Как нашата политика подкрепя селското стопанство, например в южните страни? И тук мисля за различните видове предприятия. Производството на зърно, производство на мляко, производство на месо, където имаме различни външни условия, които вече се оказват важни за, съот... за създаването на съответния сълскостопански модел. Докато производственият цикъл е затворен, нещата са по-ясни, но когато имаме вече външни фактори, външни условия, това има вече допълнителни осложняващи въздействия. Ние трябва да вземем всички тези въздействия предвид, защото в противен случай ще сме на губещата страна. И така, къде трябва, на какво трябва да заложи общата селскостопанска политика? Малките ферми дават сигурност в обществото, това е така, но те не могат да осигурят производителност, достатъчна производителност, защото няма достатъчно доходи. Може да кажем, че малките ферми са много хубави, но те, те функционират съвсем различно. Сентиментите са едно нещо, но економически аспект е друго нещо. А, дали, въпросът е дали фермерите искат да работят в малки стопанства? Според мен не. Давам думата на експертите. Thank you again, uh, Благодаря, господин председател. Беше казано, всъщност от представителя на Европейската комисия, че размера на стопанството няма значение. Но нека да погледнем нещата по-отблизно. Да, вярно, че в е, един е, на, на едно ниво, когато става дума дали когато стопанството е предприятие, да, просто са намерени решенията. Те обс... произвеждат се различни изделия, различни продукти, е, нискоразходни. Обръщат се към нови пазари. Наистина има много, много решения, много е, решения на въпроса. Аз дори съм изброил 11 различни стратегии, е, които дават възможност за, произ... за производство и за е, намиране на решение. Но про, про, Проблема обаче е свързан, когато има проблем, когато става дума за пряките плащания. Защото имайте предвид, че голямата част от преките плащания се изплащат на големите е, стопанства и то, то, този вид натиск ще съществува до 2020 година. Е, този проблем съществува, съществува и във втория стълб. Факта, че не могат да се е, предоставят помощи на многофункционалните е, и е, стопанства. Така че тези неща трябва да бъдат ясни, за да се направят необходимите промени. Сега им председателят ми зададе въпрос, свързан с екологичното, економическото и така нататък. Какви са решенията? Решенията съществуват. Има вече стопанства, които са и много с висока производителност и екологични и конкурентно способни. А, човек в крайна сметка може може да има конкурентоспособност в стопанства без това да води до свръхпроизводство и до огромно производство. Сега, беше ми зададен въпроса за индустриалните стопанства, и големите стопанства и семейните стопанства. От отвъд Европейския съюз в Украина, в Марокко, в Етиопия. Има огромни стопанства, които се сформират с с стотици хек, регистър и така нататък. И това е новата конкуренция, която заплашва, застрашава малките семейни европейски е, ферми. Но от друг... А, имаме тук два проблема. Знаете, че от една страна в Европа банките разполагат и със собственици на големи а, парцели земя по една или друга причина и а, от друга страна има а, желание за инвестиране в, за производството на дадени а, продукти. Това ще доведе и всъщност е една заплаха за създаване на много големи ферми тук вътре в Европа на стопонства, които биха били е, заплаха за семейните стопанстви. Така че аз направих анализ на резолюцията, която вие сте приели през феврали 2014 година. Вашата формулировка наистина е много ясна, точна, но сега трябва да се премине към един последващ етап на а, осъществяване на новите решения, залегнали в ОСП. Следващият have question to Mr. President. Ah, okay, sorry. E, ja byłem autorem tego raportu o małych gospodarstwach. И всички ми се сгодили. Аз бях авторът на, това, на този доклад за малките ферми и бяхме на едно мнение. Но в последствие общата селско-стопанска политика се промени и нещата потънаха в забвение. А госпожа професорът има думата to be together in... Първо, за, за мен е чест, а, че седа на една маса с а, до, автора на един толкова важен и, и значителен документ. И още нещо бих искал. Мисля, че вие наистина много ясно и точно сте посочили значението на малките и средни стопанства за е, безопасността на хранителна на, на изхранването в Европа и начина по който можем да се конкурираме с останалия свят, с Съединените щати. Но като цяло наша, нашето стопанство е прекалено много ориентирано към износа и не се обръща достатъчно внимание на регионалната економика, за развитието на регионите, а просто е, вниманието би трябвало да се насочи към това и е, съответно да се даде е, тласък устрем на развитието на малки и средни ферми. Благодаря ви. Сега продължавам, продължаваме. Ще отговоря на колегата от Харватия. Не, че не обичаме Харватия, не, че те са в втора ръка членове, но просто не разполагахме с статистически данни за Харватия, но в следващото изследване, разбира се, Харватия ще бъде включена. Колкото до цикъла и а, участието на различните поколения в процеса, през В момента сме свидетели на промени. Последната промяна е била в 70-те години. Сега. А, в момента е много важно да, ви, да знаем какви, с какви данни разполагаме, как можем да извлечеме полза от данните, как да ги структурираме, как да ориентираме политиката, но това е въпроси на поколение. Значи от една страна имаме и нови технологии, второ имаме идване на нови поколения и това трябва да бъде подготвено, защото ако не се подготвиме за тези промени, просто пропаста между Западна и Централна и Източна Европа ще се задълбочава. Да, факт е, че е, земеделската работа не е нещо много привлекателно и ви го казвам, защото трябва да се направи нещо за насърчаване, за е, така да се, да се даде привлекателност на, замед, на земеделието. И защото ако има добри примери, ако има така, ако успееме да продадеме тази продукт, това може да превърне земеделието в нещо привлекателно, модерно, Струва, струва, струва ми се, че, че когато създаваме стратегия, аз самата съм създала три стратегии. Едната за за различни институции и органи в Унгария. Така че когато създаваме стратегии, правиме ни задълбочени анализи и обикновена тогава се опитваме с стратегиите да решим всички проблеми. И тук имам чувството, че вие се опитвате да решите всички проблеми, но много често си, давате, си, давам, си даваме сметка, че е хубаво да имаме една цел и малките промени, малките подобрения, които ще постигнем, те, са, те могат да бъдат от огромно значение за а, земеделските колкото до бедността и бедността сред селските стопани. Не знам какво е решението, но това наистина е един проблем, защото това са хора, които са просто е, заклещени в тези бедни региони и толкова бедни, че те дори нямат възможност да се преместват и да отидат е, на друго място в по-големите градове. Наистина нямам е, решение на проблема. В rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej to trzeba pamiętać, Сега за промените в Централна и Източна Европа. За да може да ги разберем, трябва да разберем, че, разберем факта, че селото бе удържествено. В Польша 20% бе притежание на държавата, 80% беше частна собственост. В другите държави беше точно обратното. Господин професор, имате последните 5 минути. Grazie, Presidente. E... Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които ми зададаха въпроси. Наистина не е много лесно да се отговори на тези въпроси. Поставихме акцента върху проблеми, които наистина са много значителни. В момента сме свидетели на бързо преструктуриране на а, пазарите, а същевременно едно бавно преструктуриране на а, земеделието, в което има, и разбира се, и а, въз, възможност за а, добро функциониране на, по, на, по, на по-дребни единици, ако обаче организацията на пазарите е достатъчно добра. Е, ето примера на Пауло Кастро за производството на ябълки на един хектар. Сега, естествено има, има и възможности за конкурентоспособност, която обаче е базирана на инвестиция. Инвестиция върху в качеството, както е инвестиция в търговската реклама. Това е един положителен пример за организация на производителите, е, но как би, му, как би могъл този пример да, така, да се раз, раз, разпростре е, в всички отрасли. Сега, наистина факт е, че това са обикновено примери от е, зеленчуко и производството и производството на плодове. Е, За останалите отрасли нещата са малко по-сложни. Но, примерно, дори при а, при производството на ябълки, има някои сортове, които е, са търсени, които имат. Е, които могат да бъдат е, посочени като добър пример, особено при ябълките, но но до голяма степен про- про- про- проблема е, е доколко са структурираните кооперативите, организациите на производителите, доколко самите производители имат е, доверие в е, начина на функциониране на тези кооперативи или производители, а да не говорим и за различните условия, които охарактеризират отделните държави членки. За... Сега, е, изискванията са много много различни от една страна за плодовете и зеленчуците, за млекото, за продуктите по силата на регламент 171-172. Имах, имах предвид е, изключенията от общите правила за, конкурентно, за конкуренция особените характеристики за, за зехтина, месото, а, семената, т.е. случаите, в които има повече дерогации. А, Тоест, положението по, по, по, по отрасли е много различно и то не, не, не е продиктувано от състоянието на дадения отрасъл, а по-скоро от политически е, причини и е, на политическа насоченост. И знаете, че в някои отрасли има и на места, в някои отрасли има възможност за субсидиране, а тези субсидии всъщност могат да вкарат редица продукти, които са били извадени от а, списъка на подпомаганите от ОСП. Необходимо е също така да има по-добра правна сигурност. Съществуват насоки, насоки на комисията относно изключенията, но и тези насоки касаят само някои е, отрасли, само някои продукти, т.е. има възможност за е, тълкуване. Така че, ако можем да постигнем една единна рамка, която да определи ясно и точно изключенията, то тогава бихме могли да имаме многосекторни организации на про, производителите. И съответно много повече възможност за гъвкавост и много повече пазарни възможности за а, тези а, организации на производителите, но това разбира се изисква много по-добра структурираност и политическа воля. За съжаление трябваше да побързаме с тази последна част но отделихме много време за вашите презентации, които наистина бяха много интересни. Сега вече трябва да продължим с дневния ред. Още веднъж благодаря ви, благодаря за докладите. Те бяха за нас много интересни и смятам, че в бъдеще вашите презентации ще са много полезни за нашата работа. Извинявам се. че трябва сега да прекъснем с тази тема. Естествено, ако желаете, може да продължите да следвате нашата работа. А сега продължаваме с Алпийския регион. Водеща комисия по това досие е Комисията по регионално развитие, а докладчик от наша страна е госпожа Мюлер. Тя има думата. Благодаря, уважаеми колеги. Искам да ви представя становището на Агри за Алпийската стратегия. За съжаление, трябваше да се ограничим в текста. Е, моля всички докладчици в сянка да ми помогнат, за да може да допълнят допълним някои от, някои от точките. Искам да благодаря на комисията, че се занима с Алпийската стратегия. И искам да изразя едно желание. Доколкото знам, планът за действие е само на английски. Ние бихме искали да го имаме на, поне на трите езика, защото е, в този регион има и много германски общности. А ние приветстваме тази стратегия, защото този регион е изключително важен. Алпийски регион, такъв какъвто той е в момента, той е един много оживен занайчийски туристически регион – селскостопански или сувъден район. В него се произвеждат едни от най-висококачествените хранителни продукти. Това е един много важен екологичен и културен район. 80 милиона хора живеят в този район. Е, този регион се простира върху 7 страни. Ние сме се съсредоточили в 9 точки, това, което е най-важно за нас. Най-напред е, говорим за урбанизирането на региона и обеселяването на селскостопанските райони. Искаме тази тенденция да, да я обърнем, искаме да е, намалим охрастяването на обработваемата земя чрез едно добро използване на селскостопанската земя и на горите. Тук трябва да вземем предвид водоснабдяването, опазването на водните басейни и гарантирането на биологичното разнообразие. Искаме да гарантираме и интересите на фермерите. Какво имам предвид тук? прилагането на директивата за местообитанията. На следващо място говорим за аграрните структури, описваме ги. Става дума тук за традиционните, за планинските региони практики. Тях искаме да запазим. За тази цел имаме нужда от упростяване на хармонизираните разпоредби в Европейския съюз. Искаме да намалим бюрократичната тежест по отношение на кръстосаното спазване за малките и средни предприятия. На следващо място маркетинг структурите за хранителни продукти и лесовъдни продукти бихме искали да заложим на кооперативите, искаме да усилим веригата за създаване на стойности в областта на хранително вкусовата промишленост и на лесовъдната промишленост и дърводобива. Имаме общности, които в момента изразяват нужда от консултации В този смисъл смятам, особено в контекста на озеленяването имаме нужда от по-добро инвестиране в науката и изследванията и то това трябва да се направи на трансгранична основа. За мен е особено важно да имаме един практически подход към изследванията. И този подход трябва да го обвържем към един трансфер на знание, с един трансфер на знание към фермерите, спазвайки и опазвайки и гарантирайки традиционните практики, с които са свикнали фермерите. На следващо място достъпът до адекватно обучение. Смятам, че именно в тези области, където фермите са много малки, е необходимо да има удачни форми на обучение и образование. Например, тази академия, в която фермерите се обучават и в една допълнителна професия. Тази практика е много полезна. Е, за тази си дейност младите фермери получават и съответна подкрепа, финансова подкрепа. Освен това, смятам, че има нужда от оптимизиране на потенциала на малките планински лесовъдни стопанства. Тук трябва да се проведат разговори с комисията, какви са различните възможности, защото за мен не е много ясно е, на къде вървят нещата. Според мен има противоречие в програмите за подкрепа по отношение на комуналната подкрепа има различни програми, където е, да, се дават средства за трансгранични проекти. Според мен трябва да направим нещо подобно, някаква подобна мрежа за селското стопанство. Имаме нужда от по-голямо омрежаване, в което да се вземат предвид за наятите, туризмът, туризма, селското стопанство и лесовътството. Не ни трябват допълнителни отделни програми. Хубаво е обаче да използваме по-добре наличните програми и средства. Това за момента е прегледа, който исках да ви представя. До 18 март е крайния срок за подаване на изменения. С интерес очаквам бъдещата работа с докладчиците в сянка. Благодаря. Председателят, благодаря. Чудесна презентация получихме. А сега колегите имат думата. Ако обичате, бъдете кратки господин Дорфман. Да, госпожа Мюллер направи една доста обхватна презентация. Ще се спра само на следното. Що се отнася до селското стопанство, ситуацията е много различна. В региона селското стопанство е доста успешна. Има обаче и региони, е, които са в съседство, където селското стопанство е до, до голяма степен закърняло. Така че ситуацията дори и в този географски регион е много различна и има нужда от различни мерки. Що се отнася до Алпийския, до Алпийския регион? Може да се каже, че има много малко альтернативи за производство – Пасищата са преобладаващия ландшафт и е, тези площи могат да се използват единствено за, за пасища, т.е. за млекопроизводство. Така че трябва да помислим тук как, въпреки либерализирането на млечния пазар, да се запази млекопроизводството в региона. Сега говори се за малките предприятия, които произвеждат главно за местния пазар. Да, тези ферми наистина са много ценни, но чухме, че тези именно малки предприятия, малки ферми искат да се обединят и искат да произвеждат и за по-големи пазари. Така че мисля такива, тази тенденция трябва да се подкрепи. В южната част на Алпийския регион, Италия и Франция, има голямо разпокъсване на собствеността. Хубаво е тук да помислим за упростени методи за преодоляване на тази разпокъсаност. Младите фермери противен случай не могат да започнат селскостопанска дейност, защото има много, но прекалено малки парцели. На следващо място. Мултифункционалността, т.е. обвързването с туризма, регионалното развитие, това би било нещо много положително. И на последно място, понякога забравяме хидрогеологичното значение на Алпийския регион за близките градове на север и на юг от Алпите. При големи валежи или снеговалежи има много наводнения. Така че тази област е критична от, в това отношение. Ние обвиняваме за тези наводнения често климатичните промени, но понякога големите водни маси, които се изсипват в Дунав или другите а, реки в региона, имат съвсем, за това има съвсем други причини. Благодаря. Świetne uzupełnienie, tylko другия. Да, много интересни, интересно допълнение. Благодаря ви за него. Господин Теренц. Джунджере, ringrazio la relatrice. Ще бъда съвсем лаконичен, господин председател. Ами няма много какво да добавя на след от госпожа Мюлер, нашият докладчик. Като цяло е подгадявам за доклада и, и разбира се ще внесем изменения от името наша политическа група. Вълно съм съгласен с казаното от Херберт Долфман. Не всички планински региони имат еднакви характеристики и няма как да се използва един и същи модел за всички планински райони. Защото така в допълнение на казаното от господин Долфман, е свързано за, с географските обозначения. Би трябвало да успеем по някакъв начин да разграничим планинските райони и да поставим под а, внимание тяхната особеност и добавената стойност на потребителите от тях за потребителите. Трябва по някакъв начин да подчертаем по-високото качество на тези продукти, което може би ще допринесе подобни идеи всъщност за работата на колегата Мюлер. Благодаря. Ние също сме доволни от доклада на госпожа Мюлер. Смятаме, че е важно да имаме тази стратегия за тези региони, защото тези региони наистина са изправени пред предизвикателства и свързани с ресурсите. Е, може да сравним тази стратегия с други стратегии, например за стратегията за Дуновския регион, стратегията за Балтийския регион. Важно е Тази, тази стратегия е важна, защото там живеят наистина 80 хиляди е, хора. Но е, Важно е, защото Лихтенштайн и Швейцария са също част от този е, регион и, от, и в този смисъл координацията на съществуващите фондове за финансиране на различни проекти е също много важно. Тоест, предизвикателствата са общи. Например, защитата на околната среда и инвестиция в конкурентоспособността, иновациите, но също така и инвестиции в устойчивото управляване на селското стопанство, енергията, енергоснабдяването, лесовътството. Това всичко е много-много важно за нас. климатичните промени. Те осветяват до голяма степен всички политики, но също така и тури, туризмът е много важен. Как да осигурим привличането на повече туристи, това означава и подобрен транспорт. Важно е да се подчертае, че не ни трябват нови средства, нови фондове. По-скоро става дума тук за по-добра координация между съществуващите фондове. Хубаво е да се. Хубаво е, че има местно производство, местно производство на сирене и на други продукти. Всичко това трябва да се подкрепи. Аз мятам, че може да бъдем напълно доволни от тази стратегия. Proszę Państwa, nie narzuciłem часу, ograniczenia czasu wystąpień, ale błagam, bo po prostu nie zrealizujemy porządku obrad. Pani poseł... Не казах, че трябва да имаме някакво ограничение, но моля бъдете кратки. Quiero agradecer el trabajo que está haciendo la, la ponente. Е, porque sin duda... Благодаря ви. Най-напред бих искала да поздравя докладчика за работата. Действително има опит за подобряване на предложението на Европейската комисия по отношение на Европейската стратегия. Не искам да споделя с вас някои от идеите си. Както знаете, повече от половината от населението на Европейския съюз извинете, на Европейския регион живее в селските райони и затова трябва да се разработят специфични стратегии за подкрепа на подобряване качеството на живот в планинските райони, не само в Европейският регион, но и в Пиринеите и в други планински райони в Европа. Също така е важно тези стратегии да се съсредоточават върху устойчиви модели на производство, а според мен този аспект не е достатъчно ясно отразен в доклада. Бих искал също така да ви обърна внимание на факта, че трябва да се подчертае колко важни са малките и средни предприятия. Но в нито един момент не се прави преправка към по-кратките вериги на производство, а това според мен е от съществено значение, ако искаме устойчивото развитие действително да, да се превърне в основен елемент на борбата ни срещу измененията в климата. Това също така е много важно и за подкрепа на местните общности. И накрая бих искал да споделя недоволството си от факта, че в точка трета докладчикът споменава директивата за естествените местообитания и за биологичното разнообразие и то с неприемлива за мен редакция. В никакъв момент не бива да се поставя под въпрос законодателството за опазване на околната среда. Целта ни с нея не е само да се доближим до природата, а и да я защитим, защото това е единствената планета, в която можем да живеем. Господин Богович. Хвала. Е, <clears throat> Много ви благодаря. най напред бих искал да благодаря на Урике за становището по доклада за Опийският регион. Говорим за един от добре развитите региони в Европа, където има редица добри практики, които биха могли да послушат за пример в други низки райони в Европа. Този доклад се случава основно в селското стопанство. Ето защо смятам, че трябва в частно да почертаем сътрудничеството и съвместното съжителство на опазване на околната среда, селското панство и туризъм. Много често противопоставяме тези елементи, но според мен е важно да се постави акцента върху сътрудничеството и съвместното съжителство на тези сектори. Трябва едновременно да спазваме дейност и да опазваме околната среда. И онези, които искат да опазят околната среда, няма как да го направят без економическо развитие, а екологията трябва да бъде важен елемент от тази економическа, всяка економическа дейност. Пиня, пан посел Буда. ламините. Това е доклад на комисията Реги, а ние просто трябва да предоставим нашето е, становище. Господин Будан, благодаря ви, господин председател. Мисля, че трябва да имаме предвид два основни елемента. Държи да благодаря на докладчика. Първо място в този регион се, се произвежда много високо качествени хладителни стоки и европейските потребители се нуждаят от тях. Едновременно с това трябва да се борим срещу оставянето под угол на земеделската земя в този регион, което е проблем и което се отразява негативно и върху околната среда. Как могат да станат по-привлекателни тези планински райони? Само ако привлечем местните власти и гарантираме инвестиции в пътна инфраструктура, социална инфраструктура, като училище, детски градини и т.н. Всички тези услуги трябва да са достъпни за населението, което живее в този район. В противен случай няма как да стане привлекателно за живот. Благодаря ви. Грация, президента, грация на релатриче. Благодаря, господин председател, господин Цуло. Благодаря и на докладчика. Ни съгласим с голяма част от него. Съвсем набързо няколко коментара. Често в планинските региони се, се произвеждат много висококачествени земеделски продукти, но това по принцип е нишево производство. И смятам, че трябва да се разшири пазара за тези стоки. И мисля, че трябва за целта да се съсредоточим върху зеленечеството и туризма, които са характерни за съответният регион. По този начин ще можем да дадем необходимата добавена стойност на тези продукти. По този начин ще има не само по-високи доходи за производителите, но и по-голям пазар за тяхното производство. Благодаря, господин председател, господин Ропе. Смятам, че докладът е добър. Той отговаря на потребностите на селското стопанство в Алпийският регион. Секторът е много важен за Алпийския район. Не може да си представим този регион без селско стопанство. Но аз се притеснявам от факта, че големи площи по потваема земя са е, оставени под е, угър или са е, в момента жертва на охръстяване. Затова трябва да се борим повече срещу естествените проблеми в съответните планински региони. Очевидно е, че това е регион, в който трябва да се съсредоточим повече в стопанство и трябва да се гарантира повече човешки капитал, повече човешки ресурси, за да се работи в стопанство. Така че трябва да вземем този факт. Господин Димитрио от Европейската комисия има думата. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря за вниманието, което обръщате на подобряването на положението в Европейския регион, включително и трансграничното сътрудничество. Европейската стратегия за Европейския район, както и останалите макрорегионални стратегии, се се съсредоточава върху вече съществуващото сътрудничество в региона и се опитва по-добре да използва вече съществуващото законодателство и съществуващите фондове, като европейските структурни фондове за целта. Прилагането на стратегията вече започна и сега е време регионът да поеме пълна собственост върху тази стратегия и да ангажира всички заинтересовани страни, които играят ключова роля в изпълнението на стратегията. Европейската комисия работи и с управляващите органи в региона, в държави членки от региона, за постигане на целите на стратегията взаимната допълнимост и взаимодействието между служените фондове на Европейския съюз за периода 2014-2020 година предоставя огромен потенциал за развитие на региона, както по отношение на социалното, така и по отношение на економическите и екологични предизвикателства. Както вече споменахме, Европейския фонд за замеделието и регионално и развитието на селските райони. Това обаче е само един от фондовете, който може да принесе за развитието на региона. ОСП предлага цяла редица от инструменти, които могат да допринесат за развитието на Опийския регион. А в частта развитие на селските райони, там където държавите членки са установили потребности, те могат да се съсредоточат върху постигане на конкретните цели, заложени в стратегията. Приветстваме предложението, направено от госпожа Мюлер, някои от нейните предложения наистина се съсредоточават върху някои от най-съществените предизвикателства, които е, е изправен на Алпийският регион. Бих искала да се спра на някои от инструментите, с които разполагаме в политиката за развитие на селските райони, инструменти, които могат да бъдат използвани за преодоляване на някои от тези предизвикателства. Съгласна съм, че трябва по-добре да мобилизираме и да координираме усилията си за постигане на целите на стратегията. Първо по отношение на оставането под угър на обработваема земя, ухасяването и лесовътството. За всеки селски стопанин е много в, работещ в, природи, в региони с природни ограничения, е важно да запази стопанска дейност като основа на е работни места в региона. Също така мерките са в частта развити същите райони, които насърчават биологичното разнообразие, като програмата на Тура 2000, например, но и другите мерки за аграрно замеделие и екологизиране допринасят за опасването на биологичното разнообразие и допринася до опазване на околната среда и също така създават работни места и допринасят за устойчивото развитие на региона. В програмата за развитие на райони също така могат да се съоточат мерки и в областта на горското стопанство, което е много важна област за региона на Алпите. Това може да се случи, например, чрез опазване на горите, може да се случи и чрез инвестиции в устойчивостта и подобряване на екологичната добавена стойност на горските стопанства и да се гарантира жизнеспособността на горските масиви. Друго важно предизвикателство е свързано с преработката и пускането на пазара на съскотобански продукции, произведени в планинските райони. Също така е важно да се учим върху подобряване на, на на производство и инвестиции. Те могат да дойдат и по програмата за развитие на селските райони програмата могат да бъдат инвестирани мерки за подобряване на преработката и пускането на пазара на продукти от региона. Също така може да помогнем на сърските стопани да подобрят своето място в веригата на производство, като им помогнат да се организират в кооперативи или организации на производителите. Може също така се поставят и други услуги, свързани с иновацията и в частност Европейското партньорство за иновации. В рамките на него могат да се организират оперативни групи, които могат да обединят различни действащи трети лица, които да отговарят на потребностите на на отраслът и да предоставят адекватни решения. Съгласен съм, че услугите за предоставяне на консултации и обучение са много важни и в това отношение предвиждаме разширяване на приложното поле на нашата дейност, привличаме и нови участници, като например горски стопани, МСП, е инвеститори и т.н. И накрая, последният коментар е свързан с междурегионалното трансгранично сътрудничество. В рамките на сегашната политика ние представяме различни методи на сътрудничество или между различните участници, различните стопански субекти в рамките на един регион, но също така и между различни региони. Може също така да се е, финансирането да се разшири и към участници, които не са пряко свързани с програмата за развитие селските райони. И накрая да ще отбележа, че работим с държавите членки и с регионите за подобряване на програмата, за по-доброто функциониране на стратегията. Има отделни инструменти в програмата за развитие райони, които са специфично съсредоточени върху планистите райони, но до момента за държава членка не се е възползва от тези инструменти. Благодаря ви. На разположение сме на държавите членки и на регионите в Алпите, за да можем да обединим усилията си и да постигнем резултати. Благодаря ви. Дата всестранна. Прошу кратко от 10 пани посел. Така, благодаря ви за тази много задълбочена и ползотворна дискусия. Има ли някой, който да иска да вземе думата? Заключение, добре. До 18 март можете да внесете изменение. Благодаря на всички участвали в дискусията. За съжаление, разполагаме с много малко време и минаваме направо към пета точка обмен на мнение с Европейската комисия и по-специално с представители на Диджи Санко. Относно някои практики при етиктирането на а, меда. Сега, благодаря, благодаря ви за това, че организирахте това, този обмен на мнение. А, медът е естествен продукт, произведен от пчелите, към който не може да се добави ник- никакви е, други е, съставки. Е, пазарната цена зависи от ботаническият происход. Разбира се, обаче а, има възможност винаги да се а, добавят съставки към меда с цел увеличаване на финансовите печалби. Има три начини да се постигне това. Чрез добавяне на изкуствена захар, фалшифициране на географският происход или чрез подплодяване на а, меда чрез добавяне на захаросана вода, която е много по-ефтина, отколкото изкуствените зах, захариди, които се произвеждат от, да речеме, на основа царевица или друг. А, може да има 10 различни видове за захари в меда, в зависимост от происхода на меда, от ботанически происход. Затова е много трудно да се определи стандартното съдържание на меда. Има и, има и допълнително и допълнителни трудности, които идват от факта, че изкуствените закриди, които се добавят, са от а, трудно бих, могат да бъдат идентифицирани, тъй като те са много близко до естествените съставки. Обикновенно класическите методи са недостатъчни за установяване на присъствието на добавъчни захарити. Няма един метод за установяване съдържанието на меда. И, има различни комбинация на различни е, методи, които включват физико-химически химични параметри, като влагата, проводността и други. Използва се също така течна хроматография за установяване на профила на съдържанието на меда. Както и има и различни други методи, които а, дават възможност да се установи происхода, географския происход на меда. Използват се също така и по-софистикирани методи а, за определене на подсладяването. По този, по този начин могат да се установят съответните а, не разрешени практики, но този вид анализ е трудоемък и скъпоструващ. Знаете, че Европейския съюз прие един координиран план за контрол за 2015-2016 година на основата на придобития опит за проверка на а, говеждото месо. През 2014 година се реши, че медът и рибата ще бъдат обекти на подобно а, контролен план. след координирания план се, се приеха а, хармонизирани протоколи и хармонизирана стратегия за взимане на проби, като те, са, те са, бяха одобрени от съвместният център за изследване. Предвид това, че методите не позволяват да се, да се определи съдържанието на всички видове захари в, мета, в меда, 1200 проби са били подложени на а, альтернативни начини за вземане на проби и изследване. Над 2300 проби са били а, анализирани от в държавите членки и а, в Центъра за съвместни изследвания. До, до сега не са провеждани а, вземане на проби в такъв мащаб. Това наистина е, е така едно. Е, нововъведение обикновено се взима много по-малко количество проби и се извършват е, анализи на много по-малки е, количества. Предварителните резултати са публи, публикувани на нашия е, веб сайт. като пробите са взети между 1 юни и 15 юли на различни етапи на агрохранителната верига при производителите, е, търговците, дистрибуторите и е, други. над за 7% от пробите се оказва, че има проблем или съмнение за ботаническият происход, докато за 6% от тях се е установило добавяне на изкуствени захари. За 11% от тях има съмнение за тях, за, за тях се смята, че има съмнение за присъстване на добавъчна захар, без това да може да бъде е, устан, установено. При вземането на проби 29% са били взети на, а, в митническите инспекционни центрове, докато други 8% са били взети по а, продължението на агрохранителната а, а, верига. С предвид, че е за някои от пробите не може не, не можем да установиме а, дали а, има а, дали има намеса и дали има съответствие. А, за сега можем да заявим само, че 6%, че 6% от а, взетите проби а, представят характеристики на а, незаконно и а, добавяне на а, съставки. Също така установихме, че има много добро сътрудничество между държавите членки в цялостната а, верига и стратегия за извършване на пробите. Целта на този анализ ще бъде да бъдат изработени препоръки за, израб... за предприемане на нови по-задълбочени методи за установяване на незаконните практики върху меда, като по този начин ще се възвърне доверието на потребителите и ще се създаде правна сигурност. Благодаря за тази подробна информация. Колегите имат думата. Благодаря, господин председател. Posto meda е увезено, а меди за... Нашите производители е, произвеждат за вътрешно консумация, но също вътрешно потребление, но Същ, но внасяме а, известни количества мед от Европейския съюз и от Китай. Вносният мед е от много по-низко качество в сравнение с меда, произведен в Харватия. Европейският съюз и, и, и меда произведен в а, е много по-качествен, но не се прилагат едни и същи критерии, защото обикновено вносният мед е много по-лошо качество или по-низко качество. Половината от меда внесен в Европейския съюз, е внесен от страни извън Европейския съюз. И е, се установява, че голяма част от този мед е много, с много ниски качества. Така че трябва да се направи нещо, трябва да се вземат решения и да се, да се внесат изменения в директивата за меда. В противен случай не можем да гарантираме качествен мед за нашите 500 милиона потребители и консуматори. Аз феномен extrem de răspândit uh, și în țara mea. De o lună de zile aproape s-au făcut niște controle în... Uh, Благодаря, господин uh, председател. В моята страна бяха извършени проби в много магазини върху акациев мед. Оказа се, че не става дума за акация в мед, а за продукт, към който е добавен на голямо количество глюкоза и този продукт би, би могъл да бъде дори е, опасен за потребители. Днес е, медопроизводителите и отрасъла е в е, а, много трудно положение, а също времено не разполага с, с инструменти за борба срещу а, подобни измамни практики. Благодаря. Вярно е, хубаво е да се занимаваме с тази тема. Важно е да знаем какво е качеството на на този хранителен продукт и е важно да се следят цените на продукта. Аз обаче искам сега да говоря главно за означаването. Важно е в Европа да се знае откъде идва този продукт. Важно е да се знае и кога два вида мед са били смесвани. За това трябва да има възможност да се означава е, смес между мед от Европейския съюз и извън него. Понякога понякога в смесени продукти медът от европейските страни е в хом, хомеопатични количества. Ето, например, китайски мед, в който е добавен съвсем малко европейски мед, изведнъж се продава като, кита... като европейски мед. Така че важно е да се знае за какви продукти става дума. Всички тези процеси трябва да бъдат означени върху етикета. Gracias, presidente. Bueno, yo también quería plantear a la... Благодаря, господин председател. Аз също исках да кажа нещо. В Галиция пчеларите са много загрижени от злоупотребите в този сектор. Как може цените на, на меда да са толкова ниски? Явно става дума тук са злоупотреба. И на следващо място. Как се позиционира комисията по отношение на етикетирането и на означението на происхода на меда. Председателят Времето доста е напреднало. Вероятно през есента ще говорим още веднъж по темата и тогава ще помолим за допълнителна информация. Надявам се колегата от комисията да си е записал всичко много подробно. Последни изявления от страна на комисията. Благодаря. А, ние наистина ще ще говорим в последствие а, са фактите. Нека изчакаме крайната оценка. Става дума за 22 проби, за които имаме подозрения, но факти още няма. Председателят, благодаря. И така, през есента ще говорим по темата отново. Ще имаме нови резултати от страна на комисията. Добре. Господин Хойслинг, искате ли сега да започнем и утре да приключим или господин Хойслинг? За тристранните срещи въпросът наистина е Въпросът е, може би, изказванията да са по-ограничени аз бих могъл за 30 секунди да обясна какво се е случило на тристранните срещи, но а, бих помолил във всички случаи следващия път да имаме повече време. Добре, може би утре. Утре може да приключим бързо с гласуването и тогава ще имаме и представител от комисията. Нека наистина утре говорим по този въпрос за тристранните срещи, защото темата е наистина важна. Хубаво е и да имаме повече колеги, които да чуят за резултатите от тристранните срещи. Може би колегата от комисията може да каже нещо съвсем набързо. Да чуем днес какво ще каже колегата от комисията, а изявлението на господин Хойслинг ще го чуем утре. W takim razie e, ja myślę, że przeniesiemy to na, punkt, na jutro. Pod... Dobra, to w takim razie Цялата, цялото изказване ще чуем утре. Госпожа Гарсия. Това ме интересува много. Би било хубаво, ако днес е, чуя всичко, ако днес имаме обмена на мнения, защото в противен случай аз утре няма да мога да присъствам. Един мой роднина е в болница и аз а, трябва утре да си тръгна веднага след гласуването, а специално да идох днес за тази тема. Добре, нека тогава говорим утре веднага след гласуването, веднага като първа точка след гласуването ще говорим по тази точка. Моля, не забравяйте картите се за гласуване. Утре започваме в 9 часа. Because